жертват за националната автономия. Ето това имаме предвид с фонда и с агенцията. Благодаря на всички колеги за техните предложения. Благодаря. Колеги, дебата приключи. Ще гласуваме по този доклад утре в 12 часа. Още веднъж благодаря на комисар Калас. Следващата точка от дневния ред е доклад на господин Тургайс Ангуло. Става въпрос за годишния доклад за дейността на Комисията по петиции през 2009 година. Приветствам тук комисар Шевчович. Добре дошъл. Давам думата на докладчика и Тургай Сангуло за 4 минути. Благодаря господин председателю. Радвам се, че съм тук, за да представя на колегите годишния доклад за дейността на Комисията по петиции през 2009 година. Нашата работа тази година беше белязана от започването на седмия парламентарен мандат. Знаете, че комисията промени значително своя състав. Две трети от членовете в нея за първи път сега участват. Искам да ви представя ясна картина за работата на Комисията по петиции през 2009 година. Искам да дам по-подробно обяснение за това какво представлява внасянето на петиция пред Европейския парламент и как се процедира след такова внасяне. Доклада говори за напредък напредък по отношение на прилагането на вече направени препоръки за подобряване на работата на комисията. Говоря и за основните предизвикателства след влизането в сила на Лисабонския договор. Той влезе в сила на 1 декември 2009 година и потвърди ролята на Европейския парламент е, като институцията към която трябва да се обръщат европейските граждани. Лисабонският договор дава възможност вече на гражданите да участват в процеса на взимане на решения в Европа, тъй като те вече могат да правят предложения за това как може да се подобри европейското законодателство. В тази връзка комисията приветства факта, че правило 50 от правилника за дейността дава възможност да се сезира комисията по конституционни въпроси относно гражданската инициатива. В края на тази година трябва да се приключи работата в тази връзка. Освен това, се казва, че Комисията по петиции на Европейския парламент трябва да установи по-тесни връзки с подобни петиции в националните регионалните парламенти. Идеята е да се засили взаимното разбирателство относно петиции, свързани с общо европейски въпроси. Това ще помогне и за получаване на бърз отговор за гражданите на съответното ниво. Освен това, искам да насоча вашето внимание към задължителния характер на Хартата за основните човешки права, след в сила на Лисабонския договор, искам да подчертая колко важна е тази харта за укрепването на основните права на всички наши граждани. Обеден съм, че ще се вземат необходимите решения, за да се гарантира, че институционалните елементи ще бъдат доразвити, за да може Европейския съюз да се присъедини към Европейската конвенция за човешките права. Това е изключително важно, като се има предвид проблемите, пред които сме изправени всеки ден в Комисията по петиции. Говоря тук за нарушаването на правата на собствеността в, в някои държави членки. Нито комисията, нито парламента могат да се справят с проблема в момента. Искам да подчертая, че Европейския парламент има добри отношения с Европейския омбудсман. Оценяваме високо усилията на службата на Европейския омбудсман за повишаване на осведомеността относно работата на омбудсмана. В същото време опитваме се и да разрешим проблеми, свързани с недоброто упражняване на административната дейност от страна на органите на Европейския съюз. Призоваваме за създаване на интернет система, която ще очертае ясно различните възможности за обжалване пред нашите граждани. Трябва да има едно гише в рамките на интернет, едно онлайн гише, към което да се обръщат гражданите. Така и така аз съм взел думата. Искам да кажа, че от 2007 година има проблеми с така наречените не петиции. Една специална категория. Това води до загуба на време. Така наречените не петиции всъщност са 25% от всички внесени петиции това показва, че има недостатъчно добро администриране и се създават проблеми пред гражданите. И накрая искам да кажа, че трябва да се засили и укрепи процеса на управление на петициите. Последният ми коментар е всъщност коментар на благодарност към секретарията на комисията, които ми помогнаха за създаването на този доклад. Благодаря. Следващия път, ако искате да използвате допълнителни две минути, моля да поискате това предварително. Комисар Шефчович има думата. Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички. Искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад и за работата, която е свършена по него. А, а, значи качеството на доклада е такова, че той прави крачка напред в сравнение с предишния доклад на госпожа Магинес. след като се запознах с докладът, в него намерих много важни предложения, които могат да подобрят нашето работно сътрудничество в бъдещето. Много важно е да се признае а, значението на петициите. Защото петициите засягат много широк кръг въпроси, кръг въпроси, който се разширява непрекъснато. Искам също така да поздравя новата председателка на комисията по петициите, госпожа Мацони, която с нова, подновена енергия в много кратки срокове установи отлично сътрудничество с другите парламентарни комисии и с Европейската комисия. Бих искал също така да повторя още един път, че комисията, разбира се, е готова да сътрудничи с комисията по петициите, по всички въпроси, които петициите повдигат. Готови сме да окажем експертна помощ Готови сме да помогнем в проучването на въпросите, да, да обменяме информация по всички а, проблеми. Тъй като времето е кратко, позволете ми, господин председател, да се спре само на три въпроса, които от гледна точка на Европейската комисия са особено важни. Най-важният въпрос, поред нас, това е, което признава и докладчикът, това е важното място, на сътрудничеството с националните власти, националните парламенти. Аз много внимателно изслушах неговите идеи и съм съгласен, че трябва да се създадат много здрави връзки на сътрудничество между Комисията по петициите и националните органи, защото именно националните органи ще прилагат взетите решения. Второ, разбирам вашата призив за по-голяма яснота на информацията, която се предоставя, на съобщенията, които публикува комисията. И тук искам да подчертая качеството на новият вебсайт, който насочва жалбоподателите, ония, които подават петиции, към съответната информация. Искам да кажа също така, че успяхме да сключим в рамково споразумение между Европейският парламент и комисията. Радвам се, че можахме да намерим решение, когато става дума за нарушения. Знам, че времето ми изтече. Очаквам интересен дебат по тази интересна тема. Благодаря, господин комисар. А сега от името на политическите групи и господин Гринвард от името на ЕНП. Имате минута и половина, госпожо. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Най-напред искам да поздравя нашият колега за свършената работа. Съгласна съм с съдържанието на доклада, няма да се връщам на него, искам да повдигна два важни въпроса. Преди всичко е важно да се информират гражданите за разликата между гражданската инициатива и ролята на Европейският омбудсман. А, тук съществува неразбиране и доста голямо объркване. Аз когато се срещам с граждани а, в а, моя избирателен окръг, те не познават правата, не познават съществуването на комисията по петициите. За да могат гражданите да упражняват правата си, е необходимо а, Европейският парламент да създаде а, начини за връзка с гражданите. Необходимо е в един интернет сайт да се обясни точно как може да се подаде петиция. Какво трябва да се направи и как се процедира по-нататък. Липсата на прозрачност тук не е оправдана. Гражданите трябва да знаят, че ние сме на тяхна страна, че комисията съществува в тяхно име и за да работи в тяхна полза. Трябва да направим всичко, за да запълним тази празнота в взаимното ни общуване. А, това не е законодателен въпрос, но не, не е по-малко важен поради това. Благодаря. Благодаря. А сега от името на групата на социалистите и демократите, минута и половина имате. И аз искам да благодаря на докладчика, като заместник-председател на Комисията по петициите. Искам също да благодаря на докладчика. Важно е, е да се вземат предвид статистическите данни. Вижте се колко важна е комисията в контакта между парламента и гражданите. И също така е важно положението на, омбудсман, на Европейския омбудсман, който печели доверието на гражданите. Както бе казано, важно е да се работи съвместно за намаляване на бюрокрацията. Важно е официално и редовно да бъдем информирани за хода на процедурите и също така е важно за да създадем един нов интернетен портал, на, ко, на който да даваме информация за граждането, на гражданите за нашата дейност. Надявам се, че целта ще бъде постигната, именно осъществяване на европейската идентичност и сближаване. Госпожа Харкин от името на либералите. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за този обстоен доклад. Шест години бях заместник член на комисията по петиции. По време на своя мандат работех в тясна връзка с вносителите на петиции. Гражданите имат много по-различна точка за европейските институции, отколкото ние или вие, господин комисар, ние трябва да погледнем от гледната точка на гражданите. Трябва да имаме един улеснен процес. Трябва да създадем някаква комисия, която да изслушва вносителите на петиции, да използваме тази комисия като катализатор на промени. За много граждани петицията към Европейския парламент е последна мярка. Ние имаме задължението да улесним техния живот. Предложението за една веб страница на принципа на едно гише е отлично. Ние обаче трябва да подкрепяме нашите граждани по време на целия процес. Трябва да даваме навременни обяснения за това какво се случва на всеки един етап от процедурата. Въпроса за недопустимите петиции се повдига постоянно. Никога не можем да обясним на гражданите какви са компетенциите на Европейския съюз или какви не са те. Ако една петиция е недопустима, това трябва да се обясни на онзи, който я внася и да се каже освен това какво друго може да направи той. Подкрепям параграф 17, който призовава комисията да се справи с проблема с подвеждащите фирмени указатели. И накрая, по отношение на прякото въздействие на европейското законодателство върху живота на гражданите, трябва да кажа, че ние като депутати и вие като комисар трябва да използваме един нов начин за придобиване на ефективност в целия този процес. Госпожа Акмен от Зелените и аз искам да благодаря на господин Тургай за този важен доклад. В него има отлични параграфи. Нямаме много време, затова искам да поговоря за нашите изменения. Трябва да споменем конкретни неща, ако може и ако искаме гражданите да разберат каква е нашата работа. Трябва да се работи с местните и регионалните власти, защото те понякога въобще не слушат какво казват гражданите. Много от моите колеги казват, че трябва да се улесни живота на гражданите с изменение, но искаме да кажем, че европейското право трябва да се следва и от националните съдилища. Националните съдилища, естествено, трябва да имат последната дума, но гражданите могат да завеждат дела и извън националните съдилища, естествено, макар че много често това е свързано с много големи разходи. Изменение 4 е едно от най-важните. Трябва да дадем възможност на комисията да наложи отговорност на държавите членки да спазват общностното законодателство. Не може държавите членки да избягват а, от отговорност и комисията трябва да следи за това. И накрая няколко думи за изменение 5 относно вътрешните правила по отношение на петициите и техните форми. Искам да кажа, че методите и правилата, които имаме сега, функционират чудесно и не трябва да забравяме, че ако нещо не е погрешно, то не трябва да се променя, защото иначе просто ще губим много време за безсмислени дебати. Благодаря господин Жобро от името на Европа на консерваторите и реформаторите. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към а, а, другите изказали се, а, за да поздравя докладчика за качеството на а, неговия доклад. при сегашното състояние на нещата парламента трябва да изиграе, да играе ключова роля, която става дума за гражданските инициативи. Комисията по петициите играе много важна роля като част а, от контролните функции на парламента. Искам да а, спомена примерно ролята на комисията, когато се решаването на един от проблемите, който възникна в Германия. Ставаше дума за родителите на деца, родители от различни националности. А сега да кажа няколко думи за докладът Nord Stream и за свързаните с него изискани обстоятелства. Благодаря. Сега господин Майер от ГУЕ. Благодаря, господин председател. И от моя страна благодаря на докладчика, също и от името на моята политическа група. Това е един доста подробен доклад, който представя работата на комисията, на, на комисията по петициите за 2009 година. Виждаме, че тя се развива като един ефикасен инструмент за гражданите. Е, броят на петициите се е увеличил в сравнение с петициите от 2008 година. Това показва, че Европейският парламент е един полезен инструмент, когато става дума за петиции по отношение на опазване на околната среда, правосъдие, вътрешен пазар. Германия, Испания и Румъния са страните, от които има най-много петиции. Мисля обаче, че това е наистина един полезен инструмент, полезен за много граждани. И Европейската комисия може би трябва да помисли за някои аспекти за подобряване на функциониране на системата за подаване на петиции, а именно упростяване на цялата процедура. Например, всичко, що се отнася до околната среда, до екосистемите, там трябва да да, да, отговорите от страна на комисиите трябва да са по-бързи защото комисията знае, кога, че когато се подаде една петиция, отговорите се забавят, а тогава щета, до тогава щета вече е нанесена. Тоест, трябва ни по-бърз механизъм за съкръщаване на времето от подаване на петицията до отговора на комисията така че да могат да се избегнат щетите върху околната среда и съответните мерки да бъдат приложени. Тоест, отговора от страна на комисията трябва да бъде по-бърз. Ето в това отношение през 2009 година някои неща се подобриха. 2009 година Испания беше една от страните, които имаха е, големи проблеми с неконтролираното градоустройство. Тогава беше особено важно да се засегнат тези въпроси при, в доклада на господин Халкен. Видяхме, че ни трябват разумни инструменти. И ако можем да улесним и ускорим работата на комисията и отговорите на комисията, всички граждани биха били доволни. Госпожа Берген, Договорът от Лисабон дава възможност за подаване на петиции. Испания, Германия и това са страните, откъдето идват най-много петиции, за разлика от Австрия. Според мен има положителни ефекти по отношение на сътрудничеството в рамките на Европейския съюз. Чрез една петиция гражданите могат да се свържат директно с европейските институции. Институции, които доста често са възприемани като абстрактни и бюрократични. Но и институциите печелят от подаването на една петиция, защото чрез петициите се виждат недостатъците или пък не прилагането на някои европейски законодателни актове. Например, тук мисля за признаването на квалификации. Според законодателството, Квалификациите в държавите членки трябва да се признават. Но не навсякъде това е така. Ето защо е важно гражданите да имат възможност да се обръщат към Европейския парламент и към европейските институции. Като член на комисията по петициите, аз мятам, че работата на, на, на комисията трябва да бъде, бъде популяризирана. Трябва да се помислим и за намаляване на броя на недопустимите петиции. Благодаря, казва председателят. Господин Мацони, госпожа Мацони има думата. Ковича Благодаря, господин комисар. А, господин председател, добре дошъл, господин комисар. Ние се стремим да укрепим понятието европейско гражданство – като създадем по-голяма, да предадем по-голяма легитимност на представителството на гражданите. Мечтата на бащите основатели на Европейския съюз бе именно такава с влизането в сила на, европейския, на, на Лисабонския договор се а, дадаха по-големи възможности на гражданите а, да участват в живота на европейските институции. резултатите от работата на комисията по петициите трябва да се отчетат от, не само от парламента, от всички европейски институции. А, през миналата година се вижда, че на участието на гражданите се е активизирано. напоследък бяха направени по-строги критериите за допустимост на петициите, но необходима ни е една по-съвременна система за осигуряване на достъпа до гражданите. Преводачите ми казват, че много бързо четете и те не могат да следят. заключение ще кажа че очаквам в бъдеще още по-плодотворно сътрудничество с а, Европейската комисия и се надявам, че а, комисията по петициите а, ще участва в обсъждането на а, процедурата по отношение на гражданските инициативи. А, госпожа Киндабен, имате две минути. Благодаря. Искам да поздравя докладчика. Мисля, че докладът е представя една верна картина на 2009 година, която съвсем не беше лесна. Увеличи се значително броят на емисии, на, на, на петициите. Също времено, през същия период бяха взети решения за подобряване на комуникациите между гражданите и комисията. Именно поради демократичният, съществуващ демократичен дефицит, комисията по петициите играе и ще продължава да играе важна роля. За нас е особено важно това, че броят на петициите малко се увеличи, но броят на недопустимите емисии, а на петиции също се увеличи. Гражданите трябва да знаят кога могат да се обръщат към комисията по петициите, за да бъдат допуснати техните петиции. Очевидно, най-често петиции се отправят по въпроси, които не са достатъчно добре регулирани законодателно или пък в области, е, където е необходимо допълнително законодателство. Става дума примерно за свободното движение, за единния пазар и други подобни. Но е, Комисията по петициите работи много добре с Европейската комисия, особено с господин комисара. Трябва да се подчертая, че в някои случаи е необходимо да се вземат бързи решения. Защото ако не се вземат бързи решения, могат да бъдат нанесени сериозни щети. И още нещо. Не са достатъчно добре представени малките езици и затова не може да се работи достатъчно бързо, когато става дума за петиции на тези езици. Благодаря. Господин Яр. Със съжаление, без микрофон. Правото на петиция е едно от най-важните права на гражданите на Европейския съюз. По този начин могат да се видят някои недостатъци при прилагането на законодателството на Европейския съюз. Петициите са едно доказателство за едно добро функциониране на европейската система. Затова се радвам, че с около 1500 петиции а, се увеличил броя на петициите през 2009 година в сравнение с броя на петициите от през 2008 година. Но вижда се, че трябва да оптимизираме начина по който обработваме петициите. Най-напред трябва да сортираме не петициите и петициите, които, е, по които нямаме компетентност. Те трябва да бъдат бързо изпратени на компетентните органи и на трето място трябва да се дават по-бързо отговори на а, гражданите. Мисля, че ние заедно, Комисията по петициите, Европейската комисия, мисля, че ние заедно ще може да използваме шанса за едно по-добро сътрудничество. Благодаря още веднъж на докладчика. Благодаря, казва председателят. Господин Босетел, минута и половина. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на моя колега за този доклад. Той е изключително важен, защото идва от една много важна комисия. Комисията по петиции е моста между нашата институция и гражданите в тази комисия не само даваме възможност на гражданите да се обърнат към нас, но и наистина ги слушваме. Това е едно от редките места, където гласа на гражданите наистина се чува и затова тази комисия е толкова важна. Искам да поговоря малко за един доклад, който изготвих през 2008 година от името на Комисията по петиции. Ставаше въпрос за фирмени е, е, каталози, които не са е, законни. Това води до подвеждане на гражданите, до подвеждане не само на граждани, но и на институции. Тези фирмени указатели е, създават сериозни проблеми за малките и средните предприятия. За сега проблема не е решен. Аз ще продължавам да настоявам за това. Моля комисара да отчете моя коментар. Благодаря. Сигурен съм, че комисаря ще отчете това. Благодаря. Казва председателя. Последния оратор е госпожа Коларска-Бубинска. Имате думата. Пане Пшеводничанци. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Докладът иллюстрира в много големи подробности значението на Комисията по петициите. Нашите избиратели редовно ни осведомяват, че органи в страните членки не а, изпълняват а, а, своята роля и затова се налага те да отправят петиции до европейските институции. Е, ние обаче не знаем дали, Европа, дали страните членки, органите на страните членки взимат под внимание нашите решения. Е, ние не знаем как те се изпълняват. Трудно е да продължим да взимаме решения, ако не знаем как вече взетите решения са били изпълнени. Именно на това се дължи факта, че получаваме нови и нови петиции по едни и същи въпроси. Налага се да разглеждаме е, подобни въпроси е, по няколко пъти. Например, беше е, необърнато внимание, върху опасностите, свързани с а, а, петролопроводът Северен поток. С... Беше поискано от нас а, а, да потвърдим, да проверим дали а, оценката на въздействието върху околната среда а, на този петролопровод е била проведена правилно. Но а, ние не знаем, както вече казах, какви са резултатите от взетите решения по а, петициите. А сега продължаваме с процедура спонтанно привличане на вниманието на председателя. Първо давам думата на госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, но искам да използвам отреденото ми време да ви обърна внимание а, за нещо, което датира още от 2006-2007, когато създадохме една комисия за Equitable Life. Аз бях председател на тази комисия. Ние призовахме правителството на Великобритания да признае своите отговорности, да компенсира загубите на онези, които ги понесаха в Великобритания, в Германия, в Ирландия и другаде. Моите избиратели са дълбоко загрижени за размера на тези компенсации. Е, разбирам, че те ще бъдат компенсирани най-много с 20% от това, което са загубили. Не това имахме предвид, господин председател. Бих искала комисията много внимателно да се вгледа отново в този въпрос и правителството на Великобритания да компенсира е, всички е, ощетени по един справедлив начин. Благодаря, госпожа Магине. Сега госпожа Алфано. Благодаря, господин председател. Мисля, че е правилно, че подаването на петиции е едно от най-важните права на европейските граждани. Като депутат аз служа на гражданите, защото гражданите трябва да са в центъра на нашите решения. Аз се интересувах много от петициите. Е, ораторът бива помолен да говори по-бавно. Аз, както казах, се интересувах за, за начина за подаване на петиции и тяхното третиране в Комисията по петициите. Член 5 от устройствения правилник постановява, че всички депутати имат право на достъп до документите, но аз установих, че основните документи са достъпни само за членовете на комисията. Не получих отговора на, отговор на въпроса си, защото според мен това е дискриминираща ситуация. И петициите не получават гласно сред останалите депутати. Ще трябва да се опитате да говорите по-бавно. Следващия оратор е госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на колегата, на докладчика за изработването на този договор. Лисабонският договор утвърждава правото на европейските граждани за подаване на петиции към Европейския парламент. Но за да могат тези петиции да намерят разрешение, те трябва да се основават да, да засягат области на Европейския съюз. Ето защо аз подадох предложение за изменение, в което казвам, че компетенциите и отговорностите на Европейския съюз трябва да са описани по-добре и гражданите да са осведомени за това. По този начин може да намалим броя на недопустимите петиции и на непетициите. Мисля, че е, Комисията по петициите трябва да е в непрекъснат контакт с Европейския омбудсман, за да няма дублиране на, на доклада. На, на, дублиране на доклади. Благодаря, казва председателя. Чудесно се справихте за една минута. Госпожа Йетемеке. Благодаря, господин председател. Поздравление за докладчика. Докладът е изключително информиращ. Аз не съм член на комисията по петиции, но много добре знам как работите в рамките на комисията и знам колко полезна е процедурата за подаване и разглеждане на петициите. Макар, че тя не е достатъчно добре позната на нашите граждани. Много трябва да се направи по този въпрос. Дори след влизането в сила на Лисабонския договор, и след лансирането на тази нова гражданска инициатива има какво да се прави. Когато се обсъждат правилата и разпоредбите, свързани с гражданската инициатива, трябва да се следва примера на комисията по петиции и начина по който тя работи. Гражданите трябва да бъдат информирани, че петицията не е същото като гражданската инициатива. Благодаря. Благодаря, господин Гжип. Имате думата. Благодаря, господин председател. Докладът е много интересен. Комисията по петициите беше в голяма степен в е, светлята на прожектора по време на предишния парламентарен мандат особено във връзка с някои петиции. Но аз бих искал да говоря за нещо друго. За достъпността, за достъпът на гражданите. И съгласен съм с госпожа Магинес. Трябва да популяризираме ролята на комисията и ролята на омбудсмана, европейският омбудсман. Трябва да информираме европейските граждани за това докъде е стигнала работата по техните петиции. Необходимо е те да бъдат информирани за резолюциите и заключенията във връзка с техните петиции. Например, беше прията резолюция по, а, във връзка с а, правопроводът а, Северен поток, но аз бих искал да попитам, е какво? Какво стана след това? Господин Шикерски. На първо място искам да подчертая важната роля на Комисията по петиции. Тя е институция, която винаги помага на европейските граждани. Работата на комисията е изключително важна за много граждани, чието интереси или права са потъпкане. Искам да подчертая, че нашата комисия по петиции трябва да сътрудничи по-добре с съответните комисии в националните парламенти. Освен това, Контролните функции на Комисията по петиции спрямо Европейската комисия са важни. Важно е да оказваме, упражняваме контрол върху Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на нашия комисар. Господин комисар, чухте коментарите, въпросите, които ви бяха зададени. Имате време за отговор. Благодаря. Благодаря, господин председател. Нека да се опитам да поговоря за най-важните неща. Имаше три основни коментари. На първо място говори се за по-добра комуникация, по-добро разпръскване на информацията. На второ място участието на комисията в процеса на петиции и на трето място всички въпроси свързани с процедурата по нарушение. По отношение на комуникацията, съгласен съм с уважаемите депутати, че трябва информацията да се разпространява по-добре, да се обяснява по-добре на гражданите какво представлява тази европейска инициатива на гражданите, каква е разликата между нея и между петициите, какви са правата на гражданите, какви са правата на гражданите по отношение на службата на Европейския омбудсман. Естествено, няма достатъчно информация в Европейския съюз и аз мятам, че ние трябва да работим заедно, за да видим как може да се подобри потока на информация към нашите граждани. Опитваме се да подобрим инструментариума за комуникация, с който разполага комисията сега. Имаме подобрена версия на съответната веб страница, както казах и в началото началото. съответния вебсайт на комисията цели да се заличи проблема с комуникацията. Ще направим представяне на веб страницата в комисията ИМКО, ще направим представяне и в комисията по петиции. Искаме да чуем от всички комисии всъщност на парламента как може да подобрим този вебсайт, за да може да се насочи информацията към нашите граждани по по-добър начин. Мисля, че чрез одобрението на гражданската инициатива нашите граждани ще имат нов инструмент за действие, ще оказват сериозно въздействие върху европейското законодателство. Искам да благодаря на Комисията по петиции, защото техният опит беше много важен, когато се създаваше проекта за регламент за европейската инициатива на гражданите и съм сигурен, че когато дойде съответното време, Правилата по отношение на тази инициатива ще бъдат надлежно обсъдени в Европейския парламент трябва да видим как може да се работи с а, съответния инструмент за гражданска инициатива, за да може той да служи на гражданите. По отношение на комисията и сътрудничеството с нея, комисията е готова да сътрудничи в тясна връзка с Европейския парламент, защото осъзнаваме колко са важни петициите за нашите граждани и знаем, че най-добрият отговор на петицията е този, който е бърз и правилен който не се бави, защото гражданите просто се отчаяват, ако има твърде голямо забавяне. Само, че това не винаги е възможно. Много често трябва да се направи много стабилен правен анализ, да се извърши проучвателна дейност, така че понякога нещата отнемат време. Сигурен съм обаче, че ще продължим работата с Европейския парламент, за да видим по какъв начин може да се ускори процеса. И накрая нарушенията. Искам да уверя уважаемите депутати, че разглеждаме този въпрос изключително сериозно. Когато погледнете списъка с откритите процедури по нарушения, а много често има нещо такова е, в рамките на Европейската комисия, ще видите, че ние се опитваме да гарантираме зачитането на всички нормативни документи, на всички директиви. Искаме да окоръжаваме все повече и повече държавите членки да коригират понякога неправилното транспониране на европейското законодателство. И естествено, ако това не стане, използваме нашата възможност да се обърнем към Европейския съд, като винаги може и там да поискаме да се коригира неправилното транспониране на европейско законодателство. Както и в миналото, Европейския парламент поиска повече информация относно процедурите по нарушение. Много се радвам, че сега стигнахме до общо разбиране за това как трябва да се действа за в бъдеще, след като влезе в сила рамковото споразумение между комисията и парламента. Сигурен съм, че след като предоставим допълнителна информация, вие ще може да упражните вашите права и да окажете влияние и от вашата позиция върху държавите членки да зачитат европейското законодателство. По отношение на другите коментари, аз съм си ги записал и ще ги предам на нашите служби. Благодаря. Благодаря, комисар Шевчович. Сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Тургай Сангуло, да добави нещо. Eh, Съвсем накратко, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за техните изказвания и за техните предложения. Едно е ясно. Всички смятат, че комисията по петициите е много важна комисия, важна за хилядите граждани, които с надежда се обръщат към нея и се надяват, че тази комисия може да реши техните реални проблеми. Ето защо смятам, Както и няколко пъти бе казано, че Комисията по петициите трябва да осъществи близък контакт с гражданите. Трябва да подобрим този контакт. Е, а именно, връзката с комисията, между комисията и гражданите, подаващи петициите, Имаме една молба към комисара. Знае, че ще си запишете този мой въпрос. Повечето от колегите, които се изказаха, имат право, право за нещата, които говореха, именно, че информацията не е достатъчна, че някои петиции не се обработват, че процедурата замира. Не бива да отвръщаме поглед от това. Трябва да преследваме нещата, които не са довършени. Е, проблемите, които не са решени, трябва да намерят своето решение. Мисля, че тук може вие да се застъпите като комисар. Това няколко пъти бе посочено. Благодаря, господин председател. Благодаря. С това приключваме дебатът по годишния доклад на Комисията по петициите. Ще гласуваме утре по обед. А сега преминаваме към едноминутните речи и едноминутните изказвания, тъй като виждаме господин, виждам господин Ламбринидис. бързам да му дам думата.